е към изявленията на съвета и комисията относно доклада за Черна гора за 2015 година. Господа Шахен изплашат от името на съвета има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря отново за непрекъснатата и конструктивна подкрепа към Черна гора в нейния процес, преговорен процес. Благодаря и на Чарлз Тенок. Виждаме положителна инерция. Това бе отразено в заключенията на съвета. Това е положително послание, което е свързано с прогрес в укрепване на институциите на страната и върховенството на закона. Съветът отбелязва, че Черна гора играе много положителна роля в местното сътрудничество. Освен това, поздравява Черна гора за сътрудничеството по, в областта на външната политика с Европейския съюз. Освен това, окоръжително е, че са отворени две допълнителни, могат да бъдат отворени две допълнителни глави през декември. Това означава, че 22 от 34 глави ще бъдат отворени. Но отправяйки поглед към бъдещето, трябва да подчертая, че основна ценност за Европейския съюз е върховенството на закона. Както твърди вашата резолюция, Допълнителни усилия в тази насока са необходими. Съветът, освен това, подчертава, че е много важно за цялата съдебна система да постигне конкретни резултати, особено по отношение на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Има нужда от допълнителни реформи които да доведат до видени резултати. Съветът ще продължи да следи зорко раз... из... развитието на събитията в Македония. Мон... Черна гора трябва да увеличи усилията си да гарантира свободата на медиите и свободата на изразяване да проведе реформата в публичната администрация и да осигури независимостта на съдебната система, както и да подобри бизнес средата. Има много дефицити, които са осветлени в заключенията на доклада. Очакват се тази година избори в Черна гора. Искам да подчертая, че ние очакваме пълно прилагане на новото прието изборно законодателство. Това е много важно. Всички ние знаем, че в Черна гора политическата ситуация е много сложна и това може да попречи на прилагането на реформите. Затова е важно всички политически сили да покажат отговорност и да се ангажират в конструктивен диалог помежду си. В този контекст ние разчитаме на, на правителството и на опозицията да работят съвместно. Те трябва да отговорят на очакванията на гражданите на Черна гора. Това е важно за целият е, политически процес. Устойчиво сътрудничество си остава ключова тема, за да може страната да се справи с предизвикателствата, пред която е изправена и да завърши с успех преговорите за при... присъединяване. Диалогът е от ключово значение тук. Много е важно това послание да стигне до правителството на Монтенегро. В този смисъл Европейският съюз ще продължи да дава своя принос за стабилизиране на страната. Господин председател, искам да подчертая в заключение, че се надяваме да видим, да, сме, да станем свидетели на един устойчив, успешен процес. Господин Танок има думата. Извинявайте, господин Хан има думата господин Уважаеми председател, госпожа министър, уважаеми депутати, благодаря ви за тази резолюция за Черна гора. Искам да използвам възможността да благодаря на докладчика господин Танък за неговата подробна проекторезолюция. Той е в съответствие с доклада за напредъка, изготвен от комисията. Бяха започнати преговори за присъединяване с Черна гора преди 4 години, както се посочва във вашата резолюция. Към момента сме отворили 22 преговорни глави с Черна гора. Две вече са временно затворени. Съгласно върховенството на закона, знаете, че ние го поставяме в центъра на вниманието и през последните години наблюдаваме стабилни реформи чрез приемането на законодателство и изграждането на необходимите институции. Посочено е в доклада, това се подчертава в доклада на комисията от ноември, че не всичко е положително. Реалният прогрес във върховенството на закона е ограничен, включително борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Това е посланието, което комисията отправя към Черна гора на срещата в Подгорица днес. Когато се срещнах с министър-председателя Джуканович миналия месец, го поздравих за това, че страната му е получила покана за присъединяване към НАТО, но подчертах, че въпреки, че страната върви напред като цяло, сега навлизаме в решаващ етап, особено в преговорите за присъединяване по въпросите на върховенството на закона. Ние искаме Черна гора да постигне стабилен напредък по глави 23 и 24. Ние искаме е, осезателни резултати, свързани с прилагането. И това е от полза не само за воденето на преговори, но и за правната сигурност, за добра функционираща система, съдебна система, както и зачитането на правата на собственост, тъй като всичко това е важно за подобряване на конкурентоспособността, за привличане на инвеститори, за насърчаване на растежа. Ние говорим за процес на присъединяване, не толкова за преговори, защото става дума за развитие на страната, така че тя да се подготви за членство в Съюза. Освен това работим в тясно сътрудничество с Черна гора за подобряване на конкурентоспособността на страната, провеждайки економически диалог с акцент върху секторни реформи, включително образованието, пазара на труда, инфраструктурата, бизнес средата. Що се отнася до останалите преговорни, преговорни глави, ние дадохме насоки на Черна гора за това какво трябва да се направи, за да се постигнат показателите. Това е предизвикателство за страната, особено когато говорим за привеждане в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на околната среда и промените в климата. Нека сега да се спра на политическото положение в Черна гора. Политическият диалог, който беше започнал през декември, беше спрян на 19 февруари, тъй като не все постигна съгласие. За сега не са постигнати договорености между политическите лидери, за изграждане на едно правителство, което да се ползва от доверие. Тази година Черна гора ще проведем парламентарни общи избори и това е изключително важно. Те трябва да бъдат добре организирани, за да имат резултатите да бъдат прияти като надежни. Благодаря ви. Сега ще изслушаме представителите на политическите групи, но първо давам думата на господин Тана Котекара. Благодаря. 2016 година е много важна политически година за Черна гора. Сега се навършва 10 години от тяхната независимост. Ще се проведат е, парламентарни избори и ще започнат е, преговори за присъединяване към НАТО, за, както, бе, както бяха поканени миналата година започнаха преговори и по последващи глави за присъединяване към Европейският съюз. Както пише в съобщението на комисията, продължава да има известни причини за тревога, що се отнася до свободата на пресата и човешките права както и борбата срещу корупцията. Но се започва работа по създаването на специална прокуратура за борба с корупцията. Аз съм особено обнадежден от създаването на на специален офис за борба с корупцията със съответното финансиране. Трябва, разбира се, да осъзнаваме, че такава малка държава като Черна гора има съответните финансови ограничения за справяне с всичко, което се очаква от нея. Следователно, съседните и държави Словения и Харватска трябва да я подпомагат по пътя и към присъединяването. Черна гора се държи обаче образцово. Това трябва да го признаем. Черна гора подпомага и е на страната на Европейският съюз в санкциите срещу Русия сред анексирането на Крим, въпреки традиционните си връзки с тази държава, с Русия и търговският баланс. Бори се също и с терористите от Ислямска държава на страната на Европа. Следователно, не бива да забравяме общият по-глобален контекст на дебата, в който протича пред присъединяването на Черна гора. Радвам се, че провеждаме толкова конструктивен диалог между политическите групи по този въпрос. Аз съм винаги бил на мнение, че Черна гора е най-образцовата държава на западните Балкани, особено в контекста на миграционната вълна. Там Черна гора е особено важна с тази си стабилизационна роля. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, господин комисар. Искам първо да благодаря за доброто сътрудничество на докладчика господин Танок. Многократно сме определяли Черна гора като успешния пример в Западните Балкани през последните месеци станахме свидетели на протести и насилие по улиците след вота на недоверие към правителството. никоя успешна история не е гарантирана. за свободата и демокрацията трябва да се работи всеки ден. след неуспешния опит на недоверие през последната седмица опозицията призовава за напускане на парламента и нови избори. поставя се под съмнение евроатлантическата ориентация на страната и се иска преориентиране към русия докладът подкрепя пълното съответствие на външната политика на страната с общата политика за сигурност и отбрана. черна гора може да служи за пример на останалите държави в региона като македония и сърбия да работят заедно с европейския съюз в тази посока. ние трябва да подкрепим европейската ориентация на черна гора за да остане тя по пътя на евроатлантическото развитие и да не позволим гражданите да станат жертва на натиска от трети страни. благодаря ви. Монтенегро, както казахме, е образцовата държава на Западните Балкани. И това наистина намира израз в откриването на 22 глави за преговори, както и за последващи такива. В момента страната е на критичен възлов кръстопът в... заради изборите. Надявам се, че тези избори ще протекат при положителна атмосфера. Ние се радваме, че страната напредва по начертания път. Препятствията обаче няма да изчезнат от само себе си и за това следва да ги подкрепяме в административните реформи, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Необходимо са и мерки за борба срещу социалното неравенство, бедността и дългосрочната безработица. Най-важното за нас в този процес за интеграция е постигането на тези цели. И сега по повод на присъединяването на Черногора към НАТО ние не сме против, разбира се. Смятаме обаче, че това е решение, което трябва да вземе всяка държава сама за себе си, без какъвто и да било натиск или вмешателство отвън. Не смятаме, че тези две процедури за присъединяване към ЕС е и към НАТО трябва да бъдат свързвани една с друга. Това са две различни организации с различни цели. Ако свържем тези два процеса, рискуваме да се наруши европейската визия. Затова сме излезли с изменение в този смисъл. Благодаря. Speaker, Господин Радош, за две минути. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Танък, да го поздравя за доклада който дава една цялостна картина на положението в Черна гора. Черна гора е държава, която е постигналата най-голям напредък от останалите 6 е, е, държави в Западните Балкани в интеграцията. Въпреки, че е малка по размери, Черна гора има положителен ефект е, върху целия регион на Западните Балкани, особено върху Косово и Босна и Херцеговина. В доклада са засегнати всички основни елементи. Съгласен съм с е, комисаря Хан, че сега момента е от критично значение за Черна гора. И Черна гора трябва да докаже, че е приложил на практика някои от препоръките и че е постигнат напредък е, по отношение на правата на младсенствата, борбата с корупцията, върховенството на закона. Според мен най-важното за Черна гора са изборите. Тази държава е много разединена, част от населението е против самото съществуване на страната и ако изборите са честни и свободни, никоя партия не трябва да ги успорва. Тогава Черна гора може да има бъдеще и интегрирането я в Европейския съюз ще бъде по-гарантирано. Но това няма да се случи, ако се действа в обратна посока. Така че трябва да се следят тези избори. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме усилията положени от Черна гора, така както чухме. Сега, критично сме настроени обаче към съществуването на текст, за това да се свърже процеса за присъединяване към Европейския съюз към този за присъединяване към НАТО. Не може НАТО да се е, смята за стабилизиращ фактор в региона. Ние сме на обратното мнение. Смятаме, че този процес ще милитаризира и дестабилизира Западните Балкани. Западните Балкани и Черна гора като държава. Освен това бихме искали да се замисли Европейският парламент върху факта, че общественото мнение в Черна гора не е на едно мнение. Има разнобой, така че трябва да им се даде възможност да решат демократично. Като, полити... като политическа партийна група сме против социалните проблеми, които понякога е, резултатът от въвеждането на економическите политики, които изисква присъединяването. Не бива да налагаме нищо на държавите, които се кандидатират. Просто трябва да помогнем на държавите, които се стремят да разрешат проблемите си, да им помогнем да се проборят с с корупцията, с свобод... липсата на свобода на словото и другите потъпквания на човешки права. Благодаря. Thank you, Chair. Commissioner... Госпожа Луначек, благодаря. Черна гора е наистина светъл пример по отношение на преговорите с Европейския съюз. Наистина, докладът е също много балансиран, с много акценти, особено върху борбата срещу организираната престъпност. Подчертават се важността на гражданското общество и медиите. Подчертават се и въпросите за ЛГБТИ общността, но има критични ситуации, особено в момента има криза, политическа криза в страната. Искам да подчертая, че една сестринска партия направи предложение в Черна гора. Всички партии да бъдат включени в едно преходно правителство, да се подобри изборното законодателство, за да може свободните избори да станат факт в страната. Надявам се това да се случи, защото този процес, изборният процес е важен за, граждани, за гражданите и е, това ще им даде убеждението, че техния глас наистина значи. Благодаря, господин Къс... Благодаря, Искам да благодаря на Чарлз Танък е, за отличната му работа по изготвянето на доклада. Очевидно е, че той много добре познава страната и има огромен опит. Черна гора е пример сред страните от Западните Балкани. Това е, показва, че може да се постигне напредък, защото тя постигна значителен напредък през последните години в е, процеса на присъединяване към Съюза. Разбира се, трябва да се направи повече в борбата срещу корупцията, функционирането на публичната администрация и други области, но това а, са проблеми, които се изпитват и от други страни в региона, където има твърде силно политизиране и твърде силна намеса от страна на политическите партии. Има огромна безработица. Приемаме също позитивния подход към присъединяването към НАТО, особено времевата рамка. Не знае как това ще се отрази на съседните държави. Ние се нуждаем от повече сближаване, от един по-спокоен път за интегриране на Черна гора и страната да се превърне в част от Европейския съюз, след като извърши нужните реформи. Вашата политика за разширяване продължава да се основава на изток-запад, на тази, на, то, на тази ос. Тичаме към място, което не сме уточнили точно и не знам какъв ще бъде резултата. Черна гора е в в центъра на мафиотски каналджийски мрежи. Всички тези организации, към които иска да се присъедини Черна гора, са наистина и международни. Но каква е връзката на това с членството в Европейския съюз? Нека да си спомним за референду... референдумите, които са на мода днес против или за Европа какво се превръща в крайна сметка Европа? Европа е мястото, където иска да членуват Турция, Черна гора, Косово и други държави, в които има мафиотски организации, които се ширят на воля. Турция всъщност ни потиска, вместо ние да потискаме тези явления, които смятаме, че не са съгласно нашите ценности. И това е предателство спрямо нас самите. Госпожа Суице. Благодаря, госпожа председател. Когато говорим за Черна гора, бих искала да подчертая, че постигна значителен напредък по отношение на интеграцията. И ние трябва да подкрепим напредъка, постигнат от страната във външната политика, в политиката на отбрана, които са хармонизирани с тези на Европейския съюз. Но много повече трябва да се направи, въпреки че Черна гора е отворила вече 22 преговорни глави. Някои от измененията, които съм предложила, бяха приети, други не, но бих искала да кажа, че що се отнася до добросъседските отношения, има напредък в отношенията с Босна и Херцеговина, но не и с Харватия. И с полуостров Превлака. Има неразрешени въпроси, свързани а, с а, наследството на бивша Югославия. Трябва да бъдат изплатени обещетения на жертвите, които са били затворени в лагери в Черна гора. Това трябва да се отчита. Трябва да се отчита и е, идентичността на съответните региони. Иначе подкрепям доклада. Благодаря, господин председател. Докладът на Чарлз Танок е задълбочен и добър документ. Ясно е, че Черна гора отбелязва напредък миналата година, но има проблеми. Проблеми като високото ниво на корупция. Има критерии, които са заложени, отворени за глави 22 и 23. Искам да поздравя Черна гора за поканата за присъединяване към НАТО по отношение на Харватия. Хубаво е, че, нашата, наши, че сред нас и ще има скоро нов член на НАТО. В миналото преживяхме агресия от тази страна, а сега ще сме съюзници. Обаче има и други проблеми. Например, компенсациите за же мултиетническия характер в някои провинции. Този характер трябва да се запази. Черна гора трябва да приеме европейските стандарти. С тази цел трябва да провеждаме отворен диалог с гражданското общество в Черна гора за реформите. Проблем е противоречието между опозиция и правителство. Госпожа Томашич. Благодаря. Черна гора е в момента потопена в тежка криза, така че е много оптимистично от наша страна да смятаме, че ще проведат реформи точно сега. Освен това, Черна гора не полага достатъчно усилия да подобри от добросъседските, добросъседските си отношения. Имам предвид Харватска и освен това Черна гора прави проучвания за залежи в Адриатическо море, което не е в, което е в разрез с международните норми. Затова Харватска изпрати протестно писмо до Черна гора, за да изрази недоволството си от тези сундажи тъй като те са в разрез с международният протокол от 2002 година. Черна гора има право да търси газови залежи, но само в собствените териториални води. Благодаря. Благодаря, господин господин Хан, госпожо министър, уважаеми колеги! Черна гора е ярък пример за успешно реализирани реформи и макроекономическа стабилност. Прогресът, който постигна страната през миналата година, е лъч светлина за развитието на региона неслучайно вече двадесет и две преговорни глави са отворени включително и главите двадесет и три и двадесет и четири отнасящи се до основните права и правосъдие а две бяха своевременно затворени. черна гора е стожер на регионалната стабилност като отношенията и със съседите заслужават нашите адмирации. външната ѝ политика е в пълно съответствие с външната и отбранителна политика на европейския съюз и напълно логично нато покани страната да се присъедини към алианса. разбира се постигнатият напредък носи допълнителни отговорности. правителството трябва да засили ролята на националния парламент и да продължи с борбата с корупцията. необходимо е да се приемат нови закони по европейските стандарти за малцинствата и за правния статут на религиозните общности за да се гарантира тяхното участие в обществено политическия живот на страната. благодаря. Господин Кава, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Черна гора наистина е пример за сигурност в региона. Аз винаги съм бил против Европейския съюз да се обявява, че той е опосредствал успеха на тези страни като Черна гора. Не, е, заслугата е всъщност на НАТО. Аз имам някои резерви по отношение на политиката на Черна гора, въпреки всичко. В момента е, сме изправени в една ситуация, която е най-несигурната ситуация в Европа след гласност. Какво може да допренесем Черна гора към НАТО? Голямата сила на НАТО е военната сила. А, и, и, и, и факта, че не като Европейския съюз, НАТО не е политически съюз. Благодаря. Господин Ферранд. Скъпи колеги, ние изпитваме уважение към черногорския народ, който а, преди векове надви Отоманската империя и която от тогава вече не е на нашия континент. По повод сега на доклада, въпреки че съдържа някои похвали, които не са много добре подплатени, съдържа и желание да диктува на Черна гора каква трябва да бъде външната и политика. По отношение на Русия и най-важното по отношение на НАТО. Така че ние сме против това споразумение. Благодаря. Thank you. Mr. McAllister, one minute. Господин Макалистер, една минута. Госпожо председател, дами и господа, най-напред искам да благодаря на докладчика Чарлз Танък, че към че е, проекто резолюцията дава реалистична картина за пътя на Черна гора към Европейския съюз. Както беше казано, напредъка по привезбеждане на законодателството с е, достиженията на правото на Съюза напредва. 22 глави вече са отворени, две са временно затворени. Приветствам решението на НАТО да покани Черна гора да се присъедини към Съюза. Читам, че ефикасни и успешни преговори ще последват. Като постоянен докладчик за Сърбия искам да кажа, че 10 години след като Черна гора обяви независимостта си, Двете страни поддържат добри отношения. Протокол за сътрудничество и европейска интеграция беше подписан през юли 2015. Бяха проведени срещи на високо равнище между ръководителите на двете страни. Това допринася за стабилността на региона. И това е добър пример как регионалните въпроси в Западните Балкани трябва да се решават. Благодаря господин Батини за минута и половина. Благодаря. Резолюцията за Черна гора е чудесен принос към преговорния процес, но въпросът е деликатен. Черна гора бе поканена да се присъедини към НАТО и това у мен буди загриженост, защото Едно е да се присъедини една страна към Европейския съюз, но нещо съвсем друго е да се присъедини към НАТО. Европейският съюз е политически съюз, НАТО е военен съюз. Нека не бъркаме две съвсем различни концепции. Тези концепции трябва да си останат различни. На следващо място. Какво ще каква е ролята тук на Русия и каква може да бъде Русия? Дали те няма да, да възприеме това развитие като намеса в нейната сфера? Не би трябвало да позволяваме да има напрежение в области, които са и без друго много проблематични. Много важно е Европа да защитава своите принципи. Черна гора е важна за нас. Трябва, искаме да помогнем на Балканите да се бори срещу ИДИЛ. НАТО е важна, важен съюзник за нас, но нека не объркваме различните елементи в цялостното уравнение. Благодаря на господин Танък. Благодарение на него този доклад е центриран и е балансиран говори за борбата срещу корупция, корупцията, но и толкова, по толкова чувствителни други въпроси взима отношение като свободата на пресата. Черногора заслужава нашата подкрепа. Смятам, че трябва да продължим да отваряме нови глави за преговори, защото голяма част вече са приключени трябва да сме конструктивни и да виждаме нещата в по-глобалният им контекст. Както в много други държави от региона, така и Черна гора има вътрешно-политически пререкания между опозиция и правителство. Следователно, трябва да им помогнем да провеждат тези дебати и тези прения в парламента, а не по улиците. Благодаря. Госпожа Джентиле. Благодаря ви. Аз съм малко задечена от някои аспекти на доклада, но считам, че споразумението за стабилизация а, с Черна гора е нещо много а, полезно и дава тласък на развитието на страната. Важно е да гарантираме, че правата на гражданите и на работещите ще бъдат изцяло спазвани. Трябва да има сигурност на работното място, трябва да има добро трудово законодателство, гражданите трябва да са адекватно защитени. Считам, че не се защитават достатъчно религиозните, етническите общности, както и ЛГБТИ. Що се отнася до участието на жените в политическия живот е необходимо да се направи повече. Благодаря. Следващия оратор, господин Пленкович, за една минута. Благодаря. Искам да поздравя колегата Танок за подготовката на този доклад. Ясно е, Черна гора е най-напред от страните от Западните Балкани. 22 са отворените глави, две от тях са затворени. Но все още знаем, че трябва да бъдат проведени още реформи, особено що се отнася до глави 23 и 24. След, послед, след кризата, след политическата криза в страната, смятам, че европейската интеграция е основен фактор за стабилизацията на страната. Искам да поздравя Черна гора за поканата да се присъедини към НАТО. Това ще стабилизира, според мен, страната. Очакваме Черна гора да уважава интересите на, на, на хърватското малцинство и на другите етнически малцинства. Благодаря. Thank you, Madam Gill. One minute. Господа Жакел. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Черна гора е всъщност пример за това как можем да способстваме положително развитие в трети държави и това да се превежда в облаги за всички нас, социални и за зачитане на човешките права. Сътрудничеството ни съответно с Черна гора е не само възлово заради ролята им в управлението на миграционните потоци, а това е и възможност на, да се приобщи Черна гора в борбата срещу нелегалния трафик на оръжие, което така или иначе пристига тук в Европа. Също така приветствам откриването на две нови поли... глав... преговорни глави за транспорт и енергетика. Разбира се, има някои причини все още за тревога и трябва да се работи повече за борбата срещу корупцията, правовата държава, и, администра... и здравата администрация. Не на последно място, приемането на ново, закон... ново изборно законодателство ще помогне за постигането на тези цели. Благодаря. Господин Петерле, за една минута. Благодаря. Искам да благодаря на Чарлз Танък и да го поздравя за добрия му доклад да поздравя също и Черна гора за успеха постигнат в преговорите по някои от преговорните глави през последната година. Отварянето на допълнителни преговорни глави със сигурност ще допринесе за реализирането на реформи в страната с акцент върху върховенството на закона. Много важно е Черна гора да не бъде стопирана от вътрешна поляризация. Политическата стабилност трябва да се подобри, за да бъдат перспективите за присъединяване по-реални. Благодаря. Поздравление на господин Танок за съдържанието на доклада. Ясно е къде се намира Черна гора. Всички сме на едно мнение, надявам се, че все още има нужда от нови реформи, а имам предвид е, отчетна и прозрачна държавна администрация, както и действаща съдебна реформа, която да може да бори корупцията и организираната престъпност. Трябва да признаем обаче, че Черна гора извървя дълъг път. 22 глави вече са в процес на преговаряне, голяма част от тях са дори приключени. Напредъкът на Черна гора се отразява благотворно извън границите на страната. Показва, че присъединяването е, може да бъде успешна операция и че има смисъл от политиката за разширяване на Евросъюза. Благодаря. Господин Пашпил paní předsedající já chci také pogratulovat. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за този чудесен доклад. Аз особено се съсредоточих върху частта за съдебната система и борбата срещу корупцията. Занимавам се с тази тема от 10 години. Целите са амбициозни. Критериите за съдиите също. И това е едно от най-важните предварителни условия за реформи. Тези реформи трябва да бъдат наистина приложени на практика, да не останат само на хартия. Искам да апелирам към комисията да помага на Черна гора. Ние от Чехия Приветстваме обмена между съдиите в рамките на Европейския съюз. Така че нека помогнем и на Черна гора в този аспект. Нека не останат нещата само на хартия, нека укрепим върховенството на закона в страната. Госпожа Малетич. Благодаря, госпожа председател. Изцяло съм съгласна с комисаря, че процеса на присъединяване е нещо повече от водене на преговори. Включва демократизирането на обществото, партньорство, отворен пазар и общи европейски политики. Радвам се, че по време на разискването ние поставихме акцент върху създаването на добра среда за бизнеса, което е свързано с добре функционираща съдебна система. Постигнат е значителен напредък. Необходимо е да се направи повече обаче за прозрачното изразходване на обществени финансови средства. Искам също да подчертая, че е важно да се разрешат оставащите проблеми с съседните държави. За Харватия това е въпроса за границите и компенсацията за жертвите на войната. Благодаря. Благодаря. С оглед на този доклад искам да заявя, че Черна гора върви по желаният път, въпреки затрудненията, които изпитва. И това само по себе си е достойно за похвала. Европейският съюз следва да поощри тези събития, за да послужат те за пример за подражание на останалите държави от региона, които се стремят към демократизация. Надявам се и твърдо вярвам всъщност, че присъединяването трябва да бъде превърнато в приоритет номер едно. Благодаря. Господин Благодаря. Черна гора е великолепен пример. И виждаме, когато започнат преговорите с една страна, тя се демократизира. Има бързи промени, страната се ориентира към европейските стандарти. Това е важно и за съседите на Черна гора. Важно е за Албания, например. Важно е преговорите да започнат и с Албания, с Босна и Херцеговина и с Македония. Аз съм приятел на Черна гора и често посещавам страната. Искам да призова към обща отворена дискусия между партиите в правителството и опозиционните партии. Призовавам ги да имат свободни и честни избори, така че страната да се придвижи по-близо до Европейския съюз. Господин Полчек, благодаря ви, госпожо председател. В предходния случай, в случая с бивша Югославска република Македония, ние бяхме озадачени, че се говори за напредък, но тук за Черна гора трябва да признаем, че Черна гора действително е постигнала напредък и че страната е начало сред страните, които се стремят към членство в Европейския съюз. Беше споменато за глава правосъдие вътрешни работи. Аз искам да се спра на въпроса за деполитизирането на публичната администрация и че държавната служба трябва да е свободна от политическа намеса. В тази област Черна гора е необходимо да постигне повече напредък. В заключение, независимо от политическите проблеми, пред които е изправен е Черна гора в момента, тя е на прав път. Благодаря, господин Солтеш. Много благодаря. Искам да посоча, че Черна гора е наистина държава, като може да послужи за образец на останалите западнобаркански държави. Надявам се, че този ентусиазъм няма да се изпари, а ще се укрепи. Също така искам да призная, че наистина Борбата срещу корупцията трябва да е, продължи при това с по-твърда ръка, както и целият процес за демократизация и укрепване на съдебната реформа. Това е на чудесна държава, надарена с красива природа. Следователно искам да се обърна към всички политици и представители на обществени органи за смолба да не забравят, че и природата се нуждае от закрила. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Давам думата на господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, госпожо министър, искам да приключа като подчертая важността на вашите изказвания и особено на приноса на господин Чарлз Тенок, вашият принос към преговорния процес с Черна гора. Ние признаваме прогреса, който е отбелязан, но виждаме също така и оставащите предизвикателства. Присъединяването е, към Европейския съюз е приоритет за Черна гора. Черна гора преследва целта за евроинтеграция и нашата подкрепа за страната е много важна. Ние оценяваме трансформиращата сила на присъединяването. Скоро ще се празнува в страната 10-та годишнина от нейната независимост. Тя постигна много през това време, започна преговори за е, европейско членство, и поканата от НАТО е, може също да се отбележи като успех, но много от вас споменаха, че остават много предизвикателства, включително пълното прилагане на е, изборното законодателство, което да осигури надежни парламентарни избори през 2016 година. Освен това, върховенството на закона економическите реформи и деполитизиране на публичната администрация са също ключови моменти. Както споменах и преди малко, 2016 година ще е годината на материални успехи по отношение на съдебната система и върховенството на закона. Очакваме Черна гора да постигне своите цели и искам да подчертая подкрепата от наша страна за това. Благодаря, госпожо председател. Както мнозина от вас отбелязаха по време на разискването, Европейския съюз и Черна гора постигнаха напредък в своите отношения. Остава да се свърши повече работа в областта на върховенството на закона. Основните ценности Затова е важно да продължим да подкрепяме Черна гора. Трябва съдебната система да отбележи категорични успехи в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Освен това, що се отнася до НАТО и отношенията на Черна гора с НАТО, аз мятам, че Черна гора е страна партньор, която ще допринесе за създаване на приятелски международни отношения, особено добри отношения с съседните страни. Поканата към Черна гора е голям принос за стабилността в региона. Това не означава, както казаха колегите, че не, няма нужда от допълнителни реформи в областта на съдебната система. Напротив, има нужда. Госпожо председател, когато се придвижваме напред към процеса на преговори, искам да ви уверя, че ние ще следим прогреса на Черна гора, като се съсредоточим специално върху върховенството на закона и други важни области, които днес бяха споменати. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключваме.